Добро утро. Айде да започваме. Първо дневния ред за днешната среща. Ако няма възражения, го считаме за прият. Добре дошли на, нашата, на нашето съвместно заседание между Комисията по околна среда и по економически и парични въпроси, посветена на темата на пакета за улесняване на устойчивите инвестиции, така наречения пакет за а, таксономията. А, Наред с а, досиетата за изискванията а, и Това е другия файл, другото досие от пакета. Много се радвам да видя тук докладчиците и докладчиците в сянка, за да можем да излезем с една силна позиция по тази тема. Ето какво сме планирали за днешното заседание. Тъй като Комисията по околна среда след това трябва да гласува, ще се надяваме да свършим до 10. И тъй като натрупахме малко закъснение, веднага давам а, думата на двамата съдокладчици на всеки по 6 минути. Първо госпожа Пиети Кайнен, докладчик от Комисията по околната среда. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря. Първо бих искала да благодаря на моя съдокладчик Пас Айкхаут и на всички докладчици, всяка члена на комисията, които дадоха своя принос за този доклад и за предишните доклади. Е, е, доклада за разкриване на информацията и за изискванията. То, това е един по-голям пакет а, за устойчивото финансиране. Т.е. по кой начин индикаторите за а, устойчивост а, а, се взимат предвид а, а, в областта на финансирането. Кохерентността е всъщност най- важната част от всичко това, защото е важно тези индикатори, тези послания да се отправят до всички сфери на индустрията и при всички инвестиции. Доколкото разбрах, двете комисии а, а, смятат, че докладите трябва да са, да са уеднаквани и да гледат по един и същ начин да, нещата. Въпросът е следния. Променили сме обхвата, сме включили всички видове финансиране. Това е промяната във всички тези доклади, защото ако започнем да определяме само зелените, винаги ще, ще бъде трудно да се определи кои са точно те, особено тези, които попадат а, а, по средата и ще има трудности в някои сектори, като например строителството, защото е трудно да се определи дали бетона е добър за околната среда или не. Става дума за това а, да има информация за всички участници на пазара относно въздействието на всички а, участници върху околната среда. И това да бъде информация по основните а, въпроси, а именно а, използване на ресурси, отражение върху биоразнообразието, използването на а, земята. и въздействието върху водите и разбира се върху климата. Не става въпрос всъщност това да се направи една, да, да се създаде екологична отчетност и да се знае по какъв начин и в кои аспекти фирмите влияят на околната среда. не смятаме, че трябва да се обхванат всички участници на пазара и а, в економиката. А, в това число кредитните институции и това е въпрос, който трябва да бъде осветлен във всички три доклада. Искам също така да кажа защо не само климата. Ако вземем, например, какви вреди на околната среда може да нанесе палмовото масло, производство на палмово масло вреди а, на а, биоразнообразието, стойчивото използване на а, е, горите и така нататък, не само на климата. Т.е. да се вземе предвид цялостното въздействие. След това индикатори, сме включили индикаторите за социално, касащи социалната политика и доброто управление. А, и дали това ще остане така е въпрос на политически дебат. Държавите членки са онези, които отговарят за приложението. Ние смятаме, че трябва да има по-добър надзор на европейско равнище е, е, това според нас също трябва да се засили. И е, надзорните органи трябва да имат по-големи правомощия, за да упражняват е, своя е, надзор. Наша цел е да знаем, да имаме информация и второ да създадем равни условия за всички играчи на националните пазар. Основните моменти за таксономията. Първо, да кажем а, на какви важни аспекти за околната сега трябва да стъпат а, а, индикаторите. Някои промени сме а, внесли. Там а, няма драстични промени по цялото съдържание, но трябва да се провери какви са връзките с сега действащото законодателство. Например, Лулусев идеята е да не се променя сега действащото законодателството. сега действащите актове като Лулусиев, например, си тежат на мястото. Те са резултат от дълъг дебат и трябва да продължат да действат без да се засягат с това, което приемаме в момента. Внесени с голям брой добри изменения. В момента сме в процес на преговори, както знаете, госпожо председател, за да видим как да ги обединим в компромиси. Ще ви ги предложим във възможно най-кратък срок. Благодаря сега, Бас Екхаут. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда кратък, тъй като съдокладчика Пити Кайнен повдигна повечето от темите, които ни занимават. Постъпили са 500 изменения за това досие от две големи комисии. Скромна бройка. Имало е досиета, в които измененията са били повече. Като цяло смятаме, че различните политически групи а, следват а, линията на докладчика. Разбира се, ще има разговори, както каза госпожа Питикайнен. Първата среща на докладчица в Сянка се проведе миналата седмица в Страсбург. Там обсъдихме различни въпроси. Очевидно е об въпросите, по които има нужда да се проведат допълнително разговори, а, например, приложното поле на регламента. Докладчика каза, че ако дефинираме това, което е устойчиво, трябва да има дефиниция и на неустойчивото. Това е дискусия, която водим и с докладчите в сянка. Тук има широка подкрепа, но въпросът е как да формулираме въпроса. Голяма част от измененията са свързани с разширяване на таксономията, така че да обхване социалното измерение. И тук има обща подкрепа. Въпросът е до какво ниво и до къде. И според мен ще, тук ще водим допълнителни дискусии. Нека да видим докъде ще стигнем. И разбира се, е много важно да се свърже това досие с други съществуващи досиета в категорията устойчиви, устойчиво финансиране. Не искаме да има дублиране и искаме да има съвместимост между различните досиета по устойчиво финансиране. Това е. По много въпроси можем да намерим добри компромиси и очакваме плодотворна дискусия, за да сме готови за вота по-късно и е, като парламент е, ще сме готови преди края на мандата. Благодаря за изложенията. Сега ще дам думата на докладчите в сянка. Първа е госпожа Бонафе. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчиците Питикайнен и Айкал за това, че подчертаха значението на това досие и за обстойния анализ на въпросите, което ми позволява да бъда кратка и да стигна до същината. На 20 февруари е предвидено гласуването в комисията. Мисля, че ще успеем и ще успеем да предложим реалистичен доклад, но трябва да бъде много амбициозен. И между проекта и измененията разполагаме с всички елементи, за да постигнем успех. Социалистите и демократите подкрепят ангажимента за повече устойчивост на европейската социално-економическа система. За нас е необходимо да насочим ресурсите към устойчиви дейности, така че да дадем своя решителен принос към битката срещу климатичните изменения, но също така и да спомогнем за модел за развитие, основан на ефективно използване на ресурсите. Парламентът не тръгва от нулата тук и може да дефинира своята позиция възоснова на резолюцията за устойчивите финанси, също така и правилата за Disclosure Benchmarks. Сега ще се спра на основните изменения, представени от мен и от колегите. Е, предизвикателството е преход, е, който предполага е, включващ подход. Когато говорим за устойчивостта, трябва да разгледаме всички економически дейности, които са обект на инвестиции. Не става дума става дума за предоставяне на информация за степента на устойчивост на различните дейности, за да могат инвеститорите да взимат информирано решение и да, и да преминат към по-устойчиви дейности въз основа на технологичното развитие в секторите. За да стигнем до, в тази посока е много важно да разполагаме с индикатори. Това беше казано и го повтарям и аз. И индикатори, които частично вече съществуват и са свързани с финансовия пазар, но трябва да бъдат доразработени, така че да бъдат хомогенни за целия Европейски съюз. Индикаторите трябва да бъдат дефинирани в фактовете за делегация. Ето защо се работи в експертните групи към комисиите и трябва да намерят място и в платформата за устойчиво финансиране. Трябва да включим и представители на производствения сектор, така, защото промените не могат да се осъществят без тяхното участие. А също така да разширим приложното поле като включим спецификата на различните секторите и веригата на стоеността на различните продукти. В заключение искам да повтор... да потвърдя от името на колегата Елена Джентиле, че за нашата група е много важно в регламента да се включат трите измерения на устойчивостта – екология, социални и економическо управление и веднага да, да включим нов цел, свързана с економиката. Е, предизвикателството за устойчивостта предполага околна среда и социално приобщаващ аспект. И това трябва да бъде записано изрично. Благодаря, казва председателката. Госпожа Веринг. Уважаеми докладчици, уважаеми колеги, знам как, към какво се стремите и по принцип съм съгласна. В идеалния свят всички инвеститори разполагат с цялата информация. Трябва обаче да бъдем реалисти. Аз знам, че дебатът за климатичните изменения е емоционален, но затова сме и тук. Не за да бъдем емоционални, а да бъдем спокойни, реалисти е, и за пътя, който искаме да начертаем за бъдещето. Предложението на комисията, според мен, постига баланс не само предоставя моркова, а предлага и моркова за преминаване към устойчиво бъдеще. Разбирам, че колегите за де, да обсъдим устойчивостта, но трябва да бъдем реалисти. Що се отнася до таксономията, хубаво да, при, да приемем рамката за това какво не означава липсата на устойчивост. Но не смятам, че анализа на всеки продукт възоснова на устойчивост и неустойчивост е пропорционално или желателно. За общия език, да. Е, що се отнася обаче до непропорционалната административна тежест, съм твърдо против. Трябва да финансираме прехода и е, приветствам подхода на жизнения цикъл и се радвам, че всички е, поддържате тази теза. Благодаря, госпожо Вирник. Господин Папа Димолис. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на съдокладчиците госпожа Пити Кайнен и господин Нейкаут. Аз е, мисля, че те свършиха чудесна работа. Между тях има различия, но те положиха усилия е, за постигане на е, добро сътрудничество и съгласие. Имаме нужда от амбициозна европейска рамка и за това ролята на Европейският парламент, според мен, който представлява гражданите, не е да отслабва, а да засилва всички положителни елементи на предложението на комисията. В този дух аз внесох изменения от името на Европейската група на Обединената левица. Искаме да подсилим социалното измерение, екологичния аспект и опазването на околната среда. Бихме искали да гарантираме механизми, които да осигуряват прозрачност, количествени резултати, справедливо разпределение на инвестициите. Искам да кажа, че компромисните предложения като цяло са в положителна посока, според мен. И чрез измененията трябва да стигнем до по-решителен подход за парламента в името на гражданите, които са ни избрали. Ако погледнем Евробарометър, ще видим, че мнозинството от европейските граждани искат повече мерки за устойчиво развитие и за неутрализиране на последиците от климатичните изменения. Това е на хоризонтално ниво. Аз бих искал да се засилят някои измерения. Първо, ние трябва да споменем отрицателната практика, не само положителна, проблемите от миналото. става дума за финансиране на, на погрешни проекти, с средства на европейския дънокоплатец. Освен това, трябва да подсилим критерия за устойчивост и таксономия, като определяме критерии за устойчиви инвестиции като цяло. Тук трябва да си поставим за цел намаляване на маргинализацията, социалната изолация. Искам да подчерта изменение 496. Бих искал докладчиците да погледнат с повече отвореност това изменение. Също така, Европейския парламент държи много на хартата на основните права и принципите на ООН. Измененията, внесени от левицата, социалистите и зелените, са в една посока и аз знам, че госпожа Пити Кайнен е готова да обсъди подобни предложения, които засилват основните тези на досието. Бих искал да бъдат предприяти допълнителни стъпки. Се надявам, че с вота ще успеем да постигнем по-широк консенсус по едно предложение, което да не отслабва предложението на комисията. Уважаеми колеги, казва председателката, кой иска думата? Госпожа Берес. Да, сега сме в процедурата спонтанни изказвания. Благодаря. Много важен дебат. Аз съжалявам, че досието таксономия ще се отдели от аспекта индикатори и е, разкриването на информация, но се радвам, че предложението на докладчиците ни дава възможност да обогатим предложението на комисията като включим кръговата економика, да не, не е допускане на разхищение на ресурси, също така е биологически, биологическото разнообразие. В интерес на всички нас е максимално бързо Европейския съюз а, да не допусне това, което се нарича greenwashing, т.е. частен сектор – който разработва собствена стратегия, вместо да се съобразява с, с, с, с препоръките на експертите. Таксономията е гръбнака на устойчивата економика. Започва дебат за включване или не. И това е дебат проведен от групата на експерт на високо ниво. Тук включваме социалните и екологичните критерии привличам вниманието ви върху това, което се случва на практика. Знам, че движението на жълтите жилетки във Франция се дължи на различни фактори, но кое запали искрата? Облагането с данък на горивата. Знаем, че в тази страна допълнително данъчно облагане – в съответствие с целите на економията, екоданъка, ще трябваше и трябваше да се откажем. Това по същата причина. Ако не държим сметка за социалните фактори, е, ще се лишим от възможността да е, отстояваме екологичните критерии. Аз съм социалист и демократ и винаги изхождам от социалните критерии, но в името на е, екологичните критерии, ако искаме да ги решим, е, това, това обяснява и моята теза. Аз мисля, че един от най-ефективните начини за устойчиво финансиране е въглероден данък. Без, социално, на, без социална корекция това би било невъзможно, така че нека да бъдем бдителни. Предимствата на таксономията е, че е, ще няма да използваме критерия данъчно е, облагане, което е труден фактор. По-скоро използваме критерия инвестиции. И тук имаме съчетание между екологични и социални фактори. Това е разумното, ако искаме да постигнем резултати на място. Аз групата на експертите ми казват не слагайте каруцата пред коня. От името на последователността а, и логиката, ние трябва да се съобразяваме и с двата елемента. Благодаря. Ако няма други желащи, искам да приканя представителят на комисията, господин Сполич, да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията приветства усилията на Европейския парламент за това да се върви бързо по това досие, и приветстваме работата и на двамата съдокладчика за усърдната им работа, вложена в този доклад. Ние вземаме предвид предложените изменения и амбициозните предложения на Европейския парламент. Считаме, че повечето от тези изменения са стъпка във вярната посока. Въпреки това искаме да кажем две неща. Първо по така наречената кафява таксономия – Финанс... Устойчивото финансиране, според комисията, трябва да доведе до промяна в економиката от сегашното и състояние в това, което искаме да бъде. И ние трябва да стимулираме сектора, а не да го санкционираме. Искаме да подчертаем, че трябва да сме много предпазливи относно оценката на това как ще се отрази а, тази кафява таксономия, че може да се създаде риск а, от а, а, блокирани активи, както и да има ефект а, върху работещите в някои сектори. Затова ние а, сме по-скоро за един подход, който е по-положителен, който поощрява, не санкционира. Също критериите за проверка, свързани с зелената таксономия. В тази област се постига напредък, макар че бавно. Но ако се сложи и измерението кафява таксономия, това ще осложни допълнително нещата. Също цели се да се включи и социален аспект в предложенията на парламента. Разбира се, ние следим какъв ще биде социалният ефект върху предложенията и плана за действие обхваща социалната устойчивост в голяма степен. Освен това, ние правим предложение, което обхваща социалната устойчивост в рамките на регламента, който в момента се договаря за изискванията за предоставяне на информация. в регламента за таксономия, ако се вложат допълнителни критерии, това не, ще доведе до положителни резултати. За социалните гаранции ние сме въвели член 13, който предвижда това, където сме разработили таксономия, свързана с екологичните цели. Имаме също и предвид мерки, които ще доведат до укрепване на тези гаранции. Комисията е готова да обсъди допълнително как може да се допълнят тези гаранции, така че да удовлетворяват и двата съзаконодателя. Благодаря ви. Сега давам думата на съдокладчиците. Първо господин Екот. Благодаря много. Мисля, че тази дискусия отново показва, че сме наясно какви са темите, които трябва да се обсъждат и внимателно следим, особено социалното измерение. Ще видим как може да достигнем до компромиси, тъй като целта ни като съдокладчици е да осигурим максимално мнозинство в този парламент, за да отидем със силна позиция на преговори с съвета. Така че ние ще работим по социалните аспекти на таксономията, ще търсим компромис в това отношение. На второ място, относно обхвата, искам да реагирам на казаното от комисията. Беше казано, че някои от предложенията могат да се отразят на ликвидността. Трябва да подчертая, че това, което се опитваме да предотвратим, е инвеститорите в дългосрочна перспектива да не се окаже, че са с много блокирани активи, което ще създаде проблеми за тях. Затова ние искаме инвеститорите да са наясно кога имат такива блокирани активи и изглежда комисията не желая да се занимава с този въпрос. Тя се е, интересува по-скоро е, от е, ликвидните средства, които са блокирани или необслужвани. Ние искаме обаче финансовия сектор да се подготви за в бъдеще и то за далечното бъдеще. Госпожа Пети Кайнен има думата. Благодаря за направените коментари. Благодаря и на Европейската комисия за конструктивните коментари за работата по време на цялостната процедура. Мисля, че това може да е линията, която можем да следваме да предоставяме информация на инвеститорите, които да вземат решения, вместо да създаваме черна или кафява таксономия, което едва ли ще е от полза, тъй като ние търсим крайен резултат. Относно социалните аспекти, те трябва да бъдат включени под някаква форма. Съгласна съм обаче с Перванш Берес, че не можем да правим е, екологични, е, да избираме е, екологични мерки за сметка на социалните аспекти. Може би не сме дозрели да имаме социална таксономия, така че нека да се опитаме да постигнем някакъв компромис, който да е приемлив за всички, макар и не всички да са изцяло доволни. Благодаря ви още веднъж за коментарите. Очаквам конструктивно сътрудничество. Председателката, благодаря ви за тази дискусия, за внесените изменения. Сега се предвижда гласуване от двете парламентарни комисии на 20 февруари и гласуването в пленарна зала ще бъде през месец марта. С това приключваме днешното съвместно заседание.